посветен на еднообразните правила и еднообразната процедура за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на единния механизъм за преструктуриране и единния фонд за преструктуриране на банки ще говорим за резултатите от преговорите. Госпожи и господа, нека да ви обърна внимание, че няма да има спонтанни изказвания в този дебат и няма да има възможност за сини карти. Освен това, не знам защо, но това е решението, което е взето. Стигаме до ораторите от името на групите. Сега от името на НП госпожа Вортман Кол. Благодаря, господин председател. Смятаме, че банковия съюз трябва да бъде приключен преди изборите за Европейски парламент. И ето защо днес искаме да потвърдим ясния мандат за преговори, който имаме по единия механизъм за преобразуване. Този мандат беше прият с голямо мнозинство в компетентната комисия. Резултата от гласуването трябва да покаже на съвета какво се случва. Дебата във вторник показа, че има широк консенсус. Добре е, че заместник премиера на Гърция присъстваше на дебата. Това показа какво значение има за гръцкото председателство този регламент. Гръцкият министр обеща да работи отдадено, но не можа да обещае, че ще получи съществен мандат от Екофин. А пазарите гледат. И ето защо не трябва да бъркаме и трябва да напипаме точния пулс още от самото начало. В началото открихме, че има някои недостатъци. Решихме, че трябва да преминем към повече обективност, към повече и по-добро управление и ето защо създадохме така наречения шесто пакет. Сега съвета обаче предлага точно обратното, а именно най-важните решения за преобразуването на банки в тежко положение да се взимат от държавите членки. Трудно е да се осъзнае как това може да бъде решение, което да бъде определено като обективно, ефикасно и ефективно. Проблема трябва да бъде решен в рамките на 48 часа. Всичко това може да подкопае сериозно ефикасното изпълнение на мерките за спасяване и преобразуване. Трябва да се прилага принципа на спасяване от страна на акционерите, така наречения bail-in. И не трябва да се обръща внимание на това в коя държава действат банките. Принципите трябва да са едни и същи. Трябва да има равнопоставеност по отношение на достъпа до фонда. Фонда, според съвета трябва да се разбие по национален признак. Това може да навреди още повече на механизма и на банките. В първите години ще има сериозен риск за репутацията на този механизъм за преобразуване. Това не може да се случи. Единният фонд трябва да работи от самото начало на механизма за преобразуване. Трябва да има бързо осъвместяване на таксите за банките, така наречената мютуализация, економическата комисия и комисията по парични въпроси гласува ясно за единен механизъм с единен фонд, според който банките могат да се преобразуват в рамките на един уикенд. Система, според която банките трябва да плащат. Нашата група иска да защити да накоплаците. Те не трябва да плащат сметката за фалиралите банки. Съвета въведе едно междуправителствено споразумение. Временно по своя характер. За нас това е нещо доста спорно, защото ние не вярваме в междуправителствени решения. Поне не, докато не се убедим, че са изпълнени всички конституционни изисквания и не докато не се убедим, че подобно предложение е законно по своя характер. Разбирам, че една държава членка има проблеми с конституционен характер относно прехвърлянето на правомощия от банки към Европейски фонд, но не можем да приемем междуправителствено споразумение, което заличава съществени елементи от единия механизъм и ги дава в ръцете на държавите членки масата за преговори е в Европейския парламент, а не в залата на съвета. Искам да приветствам приноса на комисар Бърние по време на дебата във вторник, защото вашето първоначално предложение за един механизъм за преобразуване представлява правилната основа посочва правилния път. И ние ви вярваме, когато става въпрос за една система, която да е работеща и която да се ползва с доверие. Вярваме ви, когато казвате, че трябва да има споразумение и то максимално бързо, но не на всяка цена. Приключването на работата по банковия съюз е приоритет номер едно за групата на НП до края на мандата на Европейския парламент. Единият механизъм за преобразуване е последната тухла, която трябва да добавим в градежа, за да възстановим доверието, за да гарантираме една стабилна, сигурна финансова система с по-добър достъп до кредитиране за домакинствата и за компаниите, както и с по-добра система за защита на вложителите. Банковия съюз е изключително важен, за да се върне доверието и за да се ускори економическото възстановяване. Е НП знае, че на плещите ни лежи голяма отговорност. Искаме да има споразумение. Сега ще заложим на постигането на една важна цел, а именно да се изпрати ясен сигнал, че имаме консенсус. Ние сметнахме, че позицията на комисията ЕКОН трябва да бъде подкрепена в целия парламент. Не променихме позицията си в хода на преговорите, подкрепяхме ЕКОН от самото начало. Ние обаче оставихме вратата отворена след първото четене. Нека съвета да обърне внимание, че парламента е готов да работи и то бързо, за да се стигне до споразумение преди изборите за Европейски парламент. Ще бъдем твърди в хода на преговорите, но ще проявим и конструктивен дух. Не можем да приемем всяко едно споразумение. Банковия съюз трябва да бъде изграден до края, но по точния начин. Благодаря. Благодаря, госпожо Вортман Кол. И сега давам думата на господин Свобода от социалистите и демократите. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Посланието ни е съвсем ясно, посланието на моята политическа група. Искаме решение, но не и решението на съвета. То е неприемливо за нас. Искаме бързо решение за мандата на, коме... на съвета, извинете. Ако съветът гледа сериозно на своята работа, то трябва да действа бързо и бързо да поправи текста си, за да започнат преговори. Ако се върнем назад, е, във времената, когато Европейския съвет реши, че имаме нужда от банков съюз и ако погледнем всички месеци, които минаха от тогава, ще видим, че отговорността не е наша, грешката не е наша, че все още нямаме такъв банков съюз. Съветът е виновен, защото те не искат решение или са а, е, мързеливи. Господин Свобода, е, само за секунда, казва председателят. Френска кабина излиза на немския канал. А, а, може би господин Ланген се оплака, че има объркване в преводаческите канали. Всъщност големия проблем е, че не присъства съвета. Е, да, наистина. Казахте го в първата част на изказването си. Получавате ли вече немски превод? Добре, господин Ланген отново е доволен. Е, мога и на немски да говоря, казва господин Свобода. Добре, какъв е истинския проблем? Истинския проблем е следният – на съвета не му харесва, че една истинска европейска институция, като парламент и като Европейската комисия, получават все повече правомощия по европейски въпроси. А това е странно, защото това е европейски въпрос. Имаме все повече примери за това, че съветът, министрите казват, да, да, да, ние по същество може да сме съгласни, но това е наша работа. Ние сме министрите, ние ще го направим. Трябва да обясним на нашите граждани, особено на хората, които са тук в ложите, че тези решения решения много често са неефективни и неефикасни, защото за да се постигне съгласие в съвета, макар че те са само 28 човека, е много по-трудно, отколкото да се постигне съгласие тук, където имаме ясно сътрудничество и а, ясно гласуване. Предложението на съвета не е ефективно и за това го отхвърляме. Съветът прие едно правно основание, което може би е правилното правно основание, но в крайна сметка ставаше дума за политическо решение, защото има друга, друго правно основание, което ще гарантира Общностният метод ще даде по-голяма роля на парламента и комисията. Защо тогава съвета приема такава едно правно основание за междуправителствено сътрудничество, защото искат да прокарат националните си интереси. Но банковата система вече не е национална. Това е една европейска банкова система. Затова имаме нужда от европейско решение, а не някаква, някакъв сбор от национални решения. На второ място трябва да обясним на нашите граждани, че банковия съюз не е нещо, което засяга банките. Не, то е тема за гражданите, защото гражданите са тези, които може би се страхуват, че ще загубят влоговете си, че няма да получат кредити или ще имат проблеми, когато фалира банка. И за това, може би, трябва да кажем, че това е един граждански проект, а не просто банков проект. Защо е важно да имаме силно европейско решение? Ако чета правилно в Financial Times, имаме примери за Великобритания, колега Калахан, е, там се опитват да заобиколят част от правилата, които сме приели, например, за премиите. Нови спекулации се забелязват е, и те се подкрепят е, от различни форми, може би правно са коректни, но съдържанието, целта на правилата се заобикаля от банките. И съм съгласен с казаното от Корин Вартман Кол дойде времето да се вземе едно решение, което да не е на гърба на данакоплаците, а на гърба на банките. Както казах, механизмът не е добър. Дълъг е процеса на вземане на решение – за това трябва да се предприемат мерки за коригиране на механизма. Зарадва ни това, че комисията реши а, как да вземе решение, че е нужно да се преструктурира съответна банка и трябва да се намери по-добро решение от настоящото. Настоящото е един сложен процес, който е прекомерно сложен дори. Мога да го сравня с а, това, че а, ако избухне пожар, трябва да се обърнеш към кветството, за да попиташ какво да направиш а, когато човек отиде в бърза помощ, не иска да отиде до директора и да го пита какво да се прави и как да се прави. Не, искаш лекар, който пряко да реши какво да направи с теб. Подобен трябва да бъде механизмът и тук. Сега за графика. 10 години е много дълъг период за един фонд, който може би няма да е достатъчен. Чуват се аргументи. Ако се намали този срок на 5 години, което звучи малко по-разумно, то тогава част от банките в по-слаби страни ще трябва да заплатят прекалено голяма сума, което ще е допълнителна тежест за банките. Така че нека тогава да направим един, едно друго решение, което да бъде крайното решение, за да има гаранции и е, фонда да може да отиде пред капиталовите пазари, да поиска финансиране и да се прецени какво може да се направи. Това са двата основни, е, двете основни искания, които имаме към съвета. Искам да благодаря на екипа, който водеше преговори. Аз е, им имам пълно доверие, тъй като виждам едно единство, виждам една силна позиция на този екип. Не си съгласен? А, добре. Да трябва да си съгласна. Но преговорният екип трябва да има ясна позиция и това е позицията на нашата политическа група. Ние няма да приемем лошо решение, защото чисто и просто трябва да има решение. Не. Защото ако приемем лошо решение на проблема, то ще бъде много по-трудно после да го оправим. Затова ясно го казваме като социал-демократическа група. Искаме съвета да даде бърз мандат и господин председателю, искам съветът е, да не чака 17 и 18 февруари, следващата седмица да се задейства още в началото, за да има мандат и да започнат преговори. Нашата позиция е ясна. Искаме решение, но не искаме погрешното решение. Защото в крайна сметка по-добре е да не се реши проблем, отколкото да се реши зле. Благодаря ви, господин Свобода. Сега за Алди господин Ферховщад. Господин председател, на първо място искам да попитам къде е съвета ние излъчваме послание, но то не е адресирано към господин Бърние, защото знаем неговата позиция, той работи с нас, това е послание към съвета. Къде е съвета? Вие може би сте против банковия съюз, вие се намесвате и интересувате се по-скоро от медиите, но съвета го няма, а именно съвета трябва да излезе с ново предложение. Аз съм съгласен с господин Свобода. Абсолютно неприемливо е това поведение. Имаме 14 дни до датата, когато трябва да се получи новия мандат. И какво ние губим тези 14 дни след цялото пропуснато време? Всичко започна юни 2012 година, но ето днес ние още не можем да дефинираме новия мандат, за да продължи работата си парламента. Така или иначе, нееднократно сме казвали, че предложението на съвета е неприемливо – и драмата е там, че финансовата криза започна преди 6 години, а ние все още нямаме решение за банковата криза. Какво направиха американците? Първото нещо година след началото на кризата беше да рекапитализират банките. Какво направиха шведите? нещо сходно, докато ние сме като японците, които 15 години чакаха преди да рекапитализират банките си. Това доведе до дълъг период на економическа стагнация. Това е резултата от такъв подход. Така че искам да ви попитам, господин председател, не трябва ли от името на парламента да изпратите писмо до съвета и да обясните, че това поведение за нас – е неприемливо. Би трябвало преговорите в съвета да се ускорят, за да се стигне до мандата. На второ място. Това, което се предлага в предложението на съвета като скорост на работа е като някакъв вид трабант, ако трябва да го сравняваме с автомобили. Дълга, тромава процедура, а ние имаме нужда от едно Ферари, за да решим банковия проблем. Така че, нека помислим и за това. А по правното основание то може да бъде само едно, член 114, тъй като в този случай финансовите средства не са публични, а частни. Ето защо правното основание е необходимо да бъде член 114. Същевременно дочувам, че някои вече влизат в тайни споразумения, правят компромиси, пита се дали можем да продължим по общностния принцип, ако не сме съгласни с съвета, да кажем, започваме сега да работим така, но след две години или след пет години ще следваме общностните норми. Може би това би бил резултата. Аз мисля, че ние трябва да се придържаме към член 114. А ако съветът, заедно с правната служба на Европейския парламент, на комисията и собствената си правна служба стигнат до някакво съгласие, това би било чудо. Но ето, сега имаме едно и също становище. Тъй като ние разглеждаме на междуправителствена система, но тази система попада извън обхвата на договорите и би имала вреден резултат има и последици за правомощията на Европейския парламент. Благодаря ви за групата на зелените, господин Кон Бендит. Euh, господин председател, уважаеми колеги, Гиверховщад е прав. От юни 2012 година работим по този въпрос, но защо се държи така съвета? Знае се, че ако парламентът даде тласък, защото никой не може да каже не на Банковия съюз. В последния момент, е така, уж случайно, ще се окаже, че половината от съвета се мобилизира и работата отново ще се поднови в парламента, но, както каза и ги, сигурно ще трябва да минат 50 години. Да, съветът не бърза – защото колкото повече наближават изборите и парламента, толкова повече всичко работи в тяхна полза. На второ място говорим за член 114, член 352. Ние непрекъснато обясняваме това не са публични средства имахме и решението на Конституционния съд в Германия, но то няма нищо общо с темата, защото става дума за частни средства, многонационални банки. Имаме и Deutsche Bank, но Deutsche Bank работи в цяла Европа. Да вземем и Unicredit с техния оборот в Германия. В този случай ние искаме да защитим парите на гражданите и да намерим механизъм за оздравяване на частните банки. Именно за това държавите искат да се спре този механизъм. На второ място, парламента трябва да заяви ясно, когато се работи за защитата на гражданите и за това банките да не се обръщат към гражданите и държавата и да кажат ми ние фалирахме, сега трябва да ни платите. Та, за да се избегне всичко това ни трябва европейски механизъм. Ако се приеме предложението на някои държави членки в съвета да се работи във всяка отделна страна, това не е солидарност. И най-слабите ще си останат слаби, най-силните силни. Ето, това е в резюме желанието на съвета и ние в парламента трябва да се възпротивим. Единственият начин да спечелим е ние в парламента да кажем не желаем лошо решение само за да има решение. Необходимо е да си дадем сметка, че имаме шанс да упражним натиск върху съвета. В противен случай ще загубим. Надявам се, тези, които преговарят, да го заявят ясно, председателя на парламента да го заяви ясно. Така или иначе, можем да изпратим видеозаписа от това заседание, така че представителя на Гърция в съвета да го чуе, тъй като не може да вземе самолета и да дойде до тук. Така или иначе, нека си го кажем преди вота. Не би трябвало да сме за решение, което не преминава през общностния метод, който защитава гражданите и банките. Това трябва да защитаваме ние. Благодаря. Благодаря от името на ЕКР господин Каланан. Благодаря господин председател. Като цяло аз е, се опитвам да проявя оптимизъм. Да се надяваме, че някой ден и господин Ком ще каже нещо разумно. И аз проявявах скептицизъм дали съвета ще успее да стигне до компромис. Защото нека да проявим реализъм. Говорим за сериозно прехвърляне на суверенитет в рамките на еврозоната и говорим за страшно много пари. Опитахме се да направим сделка, която би дала много сигурност за банките в еврозоната. Това е в интерес на всички, дори и моята страна да не е замесена, дори и в интерес на Великобритания. Мисля, че трябва да прекратим практиката, според която банките правят големи печалби, но ако нещо се обърка, да накоплаците плащат. Моята група не е против текста на комисията ЕКОН, поне не е против голяма част от него, но имаме някои сериозни притеснения относно позицията на парламента. Първо, страните, които са извън еврозоната, но в които има много филиали на банки от еврозоната, като Чехия и Швеция, тези страни трябва да участват в пълна степен в решенията, които ще засегнат техния интерес. На второ място, европейския бюджет трябва да бъде защитен. Той не трябва да страда поради някакви решения, които няма да бъдат подкрепени от страни, които не възнамеряват да се присъединят към еврозоната. И трябва да имаме гаранции в това отношение. И на следващо място трябва да имаме яснота за това кой ще взема решенията, когато една голяма банка в еврозоната фалира. Не може една голяма страна да определя всичко. От друга страна, не трябва да поемаме точно в противоположния път, а именно да създадем страшно скована структура, която да пречи на работата на банките. Ето защо ние трябва да погледнем кое е най-доброто от позицията на парламента и на съвета, за да намерим решение, което да удовлетворява тези на юг, тези на север, тези в еврозоната, тези извън еврозоната. За съжаление, за някои хора днес Дебата днес не е, е с цел да се намери решение, а с цел да се изявят и да покажат коя институция е по-силна. Господин Ферховстад каза, че трябва да копираме САЩ. Защо да не приеме той една такава позиция в други области? Ето защо моята група не застава нито зад съвета, нито зад парламента. Трябва да защитаваме правилата на единия пазар, правилата за държавната помощ, Опитахме се да погледнем цялостната картина и мисля, че това е по-важно, отколкото да си мерим силите тук в рамките на различните институции. По силата на Лисабонския договор Европейския парламент има страшно много правомощия. Нека да ги упражняваме разумно и отговорно. Благодаря. Благодаря, господин Калана. Сега отиваме на госпожа Цимер от Обединената левица. Благодаря, господин председателю. Механизма за преструктуриране на банките, за който говорим, е нещо фундаментално за банковия съюз в Европейския съюз. Идеята е всъщност да се ограничат всякакви последствия от финансовата криза. Трябва обаче да кажем нещо ясно. Що се отнася до предложенията, аргументите на съвета, както и що се отнася до казаното тук в Европейския парламент. Ние трябва да кажем, че чудесни идеи предлагаме, говорят се големи думи и след това, когато се одобри този механизъм или се одобри банковия съюз, изведнъж се оказва, че сме скочили в пропаста и за това съветът мисля, че е най-видим днес, защото го няма никакъв съветът е дал, трябва да даде е, своя мандат на гръцкото председателство и в този мандат трябва да бъдат отразени нашите позиции. Европейската комисия е тук пред нас, но това, което трябва да кажем, е, в крайна сметка засяга и тях. Моята група не е напълно убедена, че писмото на Барозо в отговор на вашето писмо, господин председател, е достатъчна основа. Аз лично очаквах от Европейската комисия една по-ясна позиция. преговорите е, трябва да бъдат такива, че комисията ясно да заяви какво може да се направи, опазвайки, разбира се, учредителните договори. Вчера имаше триалог вероятно ще чуем и оценка на този триалог, но отново съветът не помръдна нито на сантиметър от позицията си и що се отнася до междуправителствения процес и що се отнася до процесите на вземане на решение на случаите за преструктуриране на банки. Затова настояваме да се спазва общностния метод, член 114. Искаме също така да се избегнат онези сигнали, които говорят, че ще има по-ограничени правомощия при подписване на договори. Що се отнася до механизма за преструктуриране, участието на Европейския парламент е фундаментално и ние няма да приемем последната дума да бъде думата на съвета. Защото знаем какво ще стане, ако нещата стоят така в съвета по-силните държави или дори най-силните държави всъщност ще наложат а, своите правила или пък ще наложат резерви, които да спасат техните банки и отново ще се създаде едно общо поемане на а, дълговете на частните банки и кой ще плати? А, ще плати гласоподавателя. Така отново би се създало неравенство между държавите членки, дори още по-голямо неравенство. Така че искам да добавя още нещо накрая, едно принципно положение. Казах, че сме скочили в бездната. Ако продължаваме да казваме, добре, ще приемем принципа прекалено големи са за да фалират, too big to fail, то тогава, ако го приемем, ще приемем, че банките не трябва да си вършат работата. И ще се върнем към излизането, само с резолюции по различни въпроси. Според мен ще са излишни тези механизми за преструктуриране, ако банките в крайна сметка не си вършат банковата дейност. И тяхното основно задължение е да не изпадат в несъстоятелност. Министерството на финансите в Германия каза, че този член 114 не е достатъчен за създаването на единния фонд. А, трябва и член 353. Според нас обаче това, което казват те, не е достатъчно. Защо трябва да се отдалечаваме от 114 член? Няма мотив и аргумент за това. Федералното правителство, което е всъщност коалиция между две големи партии. От едната страна има консервативна партия, но от друга страна другия член е една социал-демократическа партия, която трябва да помни какво е говорила последните месеци и в федералното правителство трябва да окаже натиск, така, щото консервативната част от правителството да не е, оказва влияние върху решенията на целия съвет. Очаквам от социал-демократите в крайна сметка да поемат своята отговорност. Председателят се намесва. Моля да приключите. Да, не трябва да даваме, е, да подаваме на натиска. Вината не е наша, казват ни има време, няма време, не. Съветът е виновен. Те не изясниха мандата си, ако няма решение, в крайна сметка трябва да се изчака. Трябва да се започнат преговори отново. Фракцион Хер Теро. Господин Теро. Kiitos, herra puhemies. Minusta pankkiunionin ensimmäinen vaihe oli hyvä ja äänestin sen puolesta, mutta tämän toisen vaiheen... Благодаря ви, господин председател. Мисля, че по първи етап бях за, но по втория имам големи съмнения. Економистите ми обясняват, че ефикасността на един толкова малък фонд би била много спорна и от тук пропада целият проект. На нас ни трябва общ механизъм, в който да се включат държавните правителства – ако се поеме обща отговорност за банковите институции и други финансови институции, това ще помогне. Същевременно не би трябвало да рекламираме системата на дънакоплаците, като казваме, че това ще спаси системата. Това не е точно така. Така или иначе банките ще прехвърлят своите разходи и ще си приберат парите чрез нови банкови такси. Не можем да кажем, че така ще се избегнат всички бъдещи кризи, без да трябва да се включват накоплаците. По един или друг начин гражданите ще платят. Притесняваме и графика. Нашия подход като че ли не е правилен. Ако фонда трябва да се задейства бързо, нека работим бързо – Разбира се, не би трябвало от това да страдат преговорите, но не бива този фонд да се създава в продължение на цели 10 години. Тук не можем да си позволим провал. Мога да ви дам пример колко е сложна ситуацията в различните страни. Например, в Финландия имаме три големи банки. Две от тях са банки, които изобщо работят в северните страни, но Швеция и Дания – не се включват и въпросът е какво ще стане, ако тези банки се натъкнат на проблеми. За сега те работят добре, но ако възникне проблем, какво следва? Освен това се притесняваме, че ще трябва ние да платим за техния провал. Ето защо ми се иска да си даваме сметка, че приемаме решения, които да избегнат бъдещите кризи. Те не засягат толкова настоящата криза. И не би трябвало безценените активи да попадат в механизма. След това, стрес тестовете. Те също трябва да се извършат на време. В противен случай ще имаме проблем. Но не бива да прибързваме. За да имаме добър банков съюз, трябва да договорим всичко. Благодаря ви от името на независимите, господин Стоянов. В моята работа в този мандат в Европейския парламент аз винаги съм вземал позиция и съм защитавал европейските граждани. Ето тези граждани, които сега ни гледат от балкона, които с труда си, със своята иновативност и идеи движат Европейския съюз напред. Тези граждани като нормални хора съвсем нормално искат техните спестявания да бъдат сигурни да бъдат подсигурени да бъдат управлявани отговорно а не да плащат два пъти за грешките на безскрупулните финансови акули. но идва е, един момент и този момент като че ли е дошъл трябва да теглим чертата и да си припомним че европейският съюз все още е федерация и то много широка конфедерация на двадесет и осем независими и суверенни държави членки а не на двадесет и осем полуавтономни провинции. тук искам да се съглася с господин свобода за това което той каза че не може да се приема подход при който част от държавите се изключват на някакво основание. ако има общ регулаторен механизъм той трябва да важи за всички държави членки а не само за някои от тях. но тук се сблъскваме с проблем защото очевидно е че европейският съюз не разполага със законовите правомощия и компетентност да действа в тази област. И щом една от държавите членки при това най голямата държава членка държавата членка в която е базирана европейската централна банка повдига въпроса е редно да се замислим дали има проблем и да признаем че такъв действително съществува че този механизъм и пак казвам аз всички негови идеи подкрепям и съм съгласен с тях и моята работа по докладите и по европейския банков орган и по схемата за гарантиране на депозити на практика всички доклади които са били свързани с реформата на банковия сектор аз съм бил докладчик по становище доказват че подкрепям този доклад. но очевидно е че за да може тази система да бъде приложена за всички е необходимо да минем през обикновената реформа на основното съюзно законодателство а именно договорите. има нужда договорите да бъдат изменени и когато всички държави членки ратифицират техните суверенни национални парламенти или народи с референдум ратифицират тези промени тогава можем да преминем към следващия етап на това федерализиране. смятам че европейската комисия и супер марио дранги са преминали границите на това което е възможно. дами и господа това не е игра в която вървим по екрана и ядем магически гъбки и събираме златни стотинки от въздуха. Това е въпрос за структурата, за принципите, за върховенството на закона, на които се гради този съюз. Благодаря ви за вниманието. ich erteile jetzt das wort der vorsitzenden des wirtschafts und währungsausschusses frau Благодаря. Госпожа Болс, като председател на комисията. Изслушахме е, председателя на групата и прилагаме а, позицията на моята комисия в а, постигната в дебат тази седмица. По време на триалозите ще продължа да твърдя, че всички части от текста трябва да бъдат подложени на преговори. Имахме три триалога, гръцкото председателство нямаше преговорен мандат единствена позиция на съвета. Има ограничения, в крайна сметка, доколко можем да седим да си обясняваме позициите един пред друг. И мисля, че се губи време. Аз поех инициативата и отидах отвъд позицията на Европейския парламент. Опитах се да излезе с нови идеи. Европейската комисия ми помогна. Но в крайна сметка е, необходими са две страни, за да е, има някакво движение. Не мога да поема колегите и да ги водя на е, едно пътуване, което да бъде ръководено само от мен. Съвета трябва да направи нещо и то да използва малко въображението си и да подходи малко по-европейски. Трябва да кажа, че малки, дребни стъпки не са достатъчни. Някои от министрите казаха, няма гъвкавост. Не стават така нещата. Сега, има известни ползи и, и положителни аспекти в позицията на съвета и на парламента. И в двата документа има. Но ако искаме да има такъв механизъм, то тогава трябва да има а, оптимални решения а не да изберем най-лошото от едните и най-доброто от другите. Съвместното вземане на решение означава да се изберат най-добрите идеи и на двете страни. Днес можем да ви покажем, че е, не може да гласуваме позиция само на едната страна. Отново можем да гласуваме, разбира се, когато се постигне компромис, но няма да гласуваме позицията на съвета е, която да е идентична версия на самата себе си. Благодаря. Благодаря, казва председателя, госпожо Болс. И сега от името на докладчика, госпожа Ферейра, давам думата на Санчес Преседо. Благодаря ви, господин председател. От името на госпожа Ферейра трябва да изкажа благодарност на всички, които се включиха в дебата, които посветиха своето време прекъсване от председателя. господин Ланген. Благодаря, че ни посочихте, че има технически проблем с немска кабина. Е, немска кабина отново се включи. Заповядайте, господин Санчес señor presidente iniciaba mi intervención diciendo que agradezco el tono y el contenido de los debates que se han realizado con motivo de. Благодаря. Аз съм съгласен с случващото се по отношение на представянето на нашата позиция. Благодаря на колегите за тяхната помощ. Отново прекъсване от председателя. Много извинявайте но <laughs> наистина има проблем. Сега немската кабина ми казва, че някой непрекъснато им взема микрофона, май това е английска кабина. Е, хайде сега Обединеното кралство да стане малко по-дискретно и да отстъпи канала на колегите. Алеман функционе коректаменте Нека да проверим дали всички чуват немския превод. Както посочи нашата председателка, госпожа Боус. Ние стигнахме до своите заключения. Първо, искам да призова парламента да поеме своята отговорност като съзаконодател. На второ място, Законодателството трябва да включва всички важни теми. Трябва да имаме предвид, че това е проект на общността. Необходим е единен механизъм за преструктуриране, необходимният е фонд и всичко това да проработи добре още от първия ден на изпълнението. Също така, трябва да призовем съвета да предприеме действие гръцкото председателство, е необходимо да получи своя мандат. Ние искаме амбициозно споразумение на първо четене и ето защо ни се струва, че трябва като парламент да настояваме съвета да свърши своето. Благодаря, господин Бърние. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на всички от вас, членовете на Европейския парламент. Благодаря също така, че отново ме поканихте да говоря по това толкова важно досие, свързано с втория стълб на Банковия съюз. Нещо, което ние изграждаме бързо и сериозно. Първия стълб беше надзора на банките в еврозоната и тези, които искат да се присъединят доброволно като стъпка към присъединяването към еврото. Нека ви кажа, че превенцията е винаги по-скъпа, е винаги по-малко скъпа от лечението. И ако действаме с закъснение, тогава със сигурност ще трябва да изразходваме повече средства много по-добре е да има превенция и да не се иска да накоплаците да покриват загубите. Ето какво стана. Във вторник беше заявена позицията на комисията. Ние сме съгласни, че механизма за преструктуриране е спешна, неотложна задача. Същевременно казах и ще го кажа пак, че комисията иска добро споразумение, което да се ползва с доверие. Необходимо е кредитните и финансовите институции да работят по ефективен механизъм, който гарантира преструктурирането и организира процедурата по неплатежоспособност на банките без закъснения, като се избягва посягането върху спестяванията на дънакоплаците. Това казах и на тристранните разговори, проведени вчера. Мисля, че те протекоха в конструктивен дух. Госпожа Шарам Болс наистина води дебата много компетентно, госпожа Голард също, господин Санчес, Преседо. който преди малко говори, Елиза Ферейра нямаше как да присъства по здравословни причини, но тя беше представена. Същевременно Както каза господин Венизелос преди няколко дни, е, съветът е оставил вратата отворена. Има някои технически елементи в текста, той е много сложен, разбира се. Освен това, залогът е голям и е необходимо да водим разговори по съдържание. Имайте предвид, че това са институции, които финансират 75% от европейската економика и техните трудности вече са системен риск за държавите в криза. Ето защо съм съгласен, че не бива да се губи време. Нещо друго, което сме казвали по време на цялата криза, макар че господин Ферховщад не е тук – и вие сте работили много срещу кризата, и в съвета се е работил, ние също сме работили в комисията. На 30 законодателни предложения бяха направени междувременно. Е, американците сигурно са работили по различен начин от нашия, но ние искахме да защитим накоплаците, гражданите, потребителите и знаем, че нашата работа не е привършена. Работим по втория стълб на Банковия съюз. Виждам, че някои не ме слушат, но се надявам, че ще получат протокола от заседанието. Казвам го, защото аз ви слушах, когато говорихте. Освен това, миналата седмица аз представих своя текст в комисията именно за структурните фондове и най-големите банки. Това е друг въпрос. Бихме могли да насърчим големите банки да работят така, както вие предлагате, госпожо Цимер. Така че да се избегнат спекулациите. Но нека си го кажем честно трябва да свършим още много работа преди да стигнем до споразумение. Освен това има един сърцевинен и много деликатен въпрос, свързан с междуправителствения механизъм, за който настоява съвета. Във вторник заявих позицията на комисията. Ние, уважаеми членове на Европейския парламент, сме убедени, че правното основание е член 114 и ние трябва да стъпим върху член 114. Що се отнася до междуправителственото споразумение, на мен ми се струва, че то не противоречи толкова много на договорите, колкото ни обяснява правната служба, но госпожа Цимер го обясни много добре, господин Барозо също отговори, господин Шулц изяви своята позиция, а аз съм на ваше разположение и съм готов да отговоря на всички ваши въпроси, включително и от правно естество. Ако Европейския парламент реши да направи компромис по тази деликатна тема, то ми се струва, че съветът би трябвало да отговори със същия жест. И това ще се отрази на всички останали теми, които се договарят. Така или иначе, механизма за преструктуриране е сърцевината на предложението и ние трябва да го създадем, както каза и госпожа Шаран Болс. Има някои въпроси, свързани с управлението, демократичната отговорност на съвета. Аз съм направил своите предложения, обяснил съм ги подробно при тристранните разговори. На първо място можем да помислим за ускоряване на мутуализацията на национално ниво, за да имаме общностен фонд. Всъщност е добре този фонд да съществува от първия ден, както беше казано – Възможно е между правителственото споразумение също така да има ограничен период. На второ място трябва да работим по тъй наречените бакстопс. Необходимо е за мутуализацията на трето място. Необходимия механизъм, който позволява бързото и ефективно вземане на решения във всички области от правно естество господин Каланан, който изслушахме преди малко, беше прав. Наистина ни трябва механизъм, който да позволява да се предвиди една бъдеща криза и да се избегне, а не да се действа след като тя е настъпила. След това много е важна демократичната легитимност на механизма, който ще създадем, както и механизма за надзор – така или иначе, почитаеми членове на Европарламента, темите се разглеждат, има възможности за компромис, но няма и много време. Виждам, че парламентът е готов да тръгне по пътя за едно амбициозно споразумение в защита на вложителите и данакоплаците – Необходимо е, както комисаря по вътрешния пазар го каза, да имаме истински вътрешен пазар. И стабилността на еврозоната е много важна за вътрешния пазар. Освен това, имаме и нормите за държавната помощ. Те също са важни за последователността на този пазар. Както и господин Свобода по Сочия и господин Ферховщад, съвета трябва да получи мандат от Екофин. Комисията от своя страна е готова да изпълни своята задача. Ние сме се мобилизирали, и сме готови да работим по механизъм, който да бъде истински европейски, както каза господин Конбендит, както каза господин Свобода. Тук не става дума да се защитават само националните органи и интереси. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар дами и господа, благодаря за изказването от страна на групите. Предполагам, че всички са съгласни, че Банковия съюз е един от най-фундаменталните проекти, ако не и най-фундаменталният проект на този парламентарен мандат. Единия механизъм за преструктуриране на банките е изключително важен проект за стабилността на Съюза и на целия свят. Положението е следното. Комисията по економически въпроси на парламента одобри своята позиция през декември. Съветът определи своята позиция на следния ден след решението на комисията. Трябва да се постигне съгласие между двата законодателя. Необходим е компромис, който да удовлетворява и двете страни. Разбирам казаното от председателите на политически групи, както и председателя на комисията. Трябва да се зачете е, изключително важната роля на съзаконодател на Европейския парламент. Е, две неща е, ме поразиха отказаното от вас. То е, че мястото, където има прозрачност и демократичен легитимност е Европейския парламент. И не може Европейския парламент да бъде изключван като съзаконодател. Вие искате да изпратя писмо до съвета, в което да заявя, че искам а, да се свика извънредна среща на ЕКОФИН, на съвета на министрите на финансите. Голямата част от групите поискаха това. Ще напиша писмо на съвета и ще кажа, че сме готови да бъдем част от едно по- ранно насрочено заседание на съвета. Това ще кажа. Господин Ройл. Господин председател, може ли някой да ми обясни тази необичайна процедура по тази тема? Аз не разбирам. Комисията е решила да влезе в триалог, а да не се гласува в парламента. Започнахме преговорите, което беше чудесно. Сега, в тази пленарна сесия, два пъти говорим по тази тема. Това никога не се е случвало преди сега. Днес се взима решение. Сега пък ще пишете писмо. Освен това, имаме и една нормална процедура по триалог, която си тече. Е, защо се правят и двете, а не се избере едната или другата. Защо се прави този смес от процедури? Никога не е правено това преди. Защо не може да има една ясна процедура? Защо смесваме две процедури? Пак казвам, не разбирам. Не мисля, че това трябва да се повтаря в бъдеще. Ob Sie ein einfaches Gemüt sind, Herr Reul, das überlasse ich Ihrer eigenen Feststellung. Ich, äh Ами, ще оставя на вас да прецените, господин Ройл. Нека само да кажа, че аз съм задължен да изпълнявам решенията на председателския съвет. Преди тристранния диалог в среда, председателския съвет реши да се проведе дебат. Освен това, след тристранния диалог, председателския съвет реши днес да има обсъждане решихме да има събиране на преговорния екип и да има изказвани от председателите на групите, които да изразят своите позиции в светлината на тристранния диалог от вчера. Освен това, председателския съвет реши преди цели две седмици измененията на комисията ЕКОН да се подложат на гласуване днес. с препоръка за окончателно гласуване. Идеята е да се покаже на съвета каква е позицията на ЕКОН, да се покаже, че пленарна зала подкрепя тази позиция и ето защо аз подкрепям разговорите, които се проведоха днес имаше много голямо мнозинство в председателския съвет по този въпрос. Може да разговаряте с отговорника от групата на НП и да разберете как стоят нещата. Отново казвам, аз просто изпълних задълженията си, които ми бяха наложени от председателския съвет. Господин Ройл, отново казвам, идеята не е била моя беше на председателския съвет, но аз я подкрепих. Някой друг иска ли да каже нещо? Заповядайте. Господин Шимански. Пани Przewodniczący, пани... Господин председател, уважаеми госпожи и господа, вчера преди окончателното гласуване по доклада за политиката в областта на климата и енергетиката до 2030 година, председателя не ми даде възможност да изкажа мнението си относно доклада и формата, която той придоби. Съответно нямаше как да гласуваме. След обед, вчера след обед, получих информация от бюрото на парламента, че председателя не е действал според правилника за дейността на парламента. Искам да получа официална позиция за това, което се случи. Това беше ужасяващо. Господин Шулц, господин Шимански. Онова, което казвате е правилно. Вчера, преди гласуването, поискахте думата. Отправили сте това искане в писмена форма преди вота. Спазили сте правилата. Съответно е била допусната грешка. Заместник председателя не е бил осведомен. По принцип това искане трябва да присъства в бележките за водещия заседанието и той би трябвало да ви даде думата. След заседанието се опитахме да решим проблема на председателския съвет. Искам да ви кажа, че понякога се допускат грешки. Отново казвам, става въпрос за грешка на организаторите на пленарната сесия. Те се извиняват. Надявам се, че ще приемете това извинение. Отново казвам, допусната е грешка. Трябваше да ви бъде дадена думата. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Моя процедурен въпрос е във връзка с решението на председателския съвет да се отложи дебата относно разрушенията на западната морска граница на Европейския съюз. Е, Испания, Португалия, Франция, Великобритания, Ирландия пострадаха много сериозно поради бурите, силния вятър, много хора пострадаха. Ние трябва да демонстрираме солидарност като парламент. И искам да разбера защо се отложи този дебат Особено като се видя, че днес между 10 и 30 някъде до 11 нямаше разговори. Нямаше просто по какво да се говори. Ще прехвърлим ли този дебат за другата сесия? Ще изразим ли нашата солидарност към тези хора? Благодаря. Испанските колеги ме подкрепят. Um Благодаря ви. Това беше решение на председателския съвет групите не пожелаха точката да бъде включена в дневния ред за сутринта, но разбира се, тя винаги може да влезе в дневния ред. И комисията, която отговаря за темата, би трябвало да я включи за следващото пленарно заседание. Господин Комеш. Господин председател, един момент, ако обичате, казва председателя. Нещо във връзка с изказването на господин Кели ли? Може би трябва да обясня на господин Кели, че настояването беше темата да се разгледа следващия път, защото пък в други райони на Италия, например и други страни, имахме много обилни снеговалежи и именно за това решихме да отложим темата, като групите се съгласиха. Господин Горниш. Господин председател, ще бъда кратък. Много се радвам, че в рамките на своите функции уточнихте грешката на господин Шимански при тристранните разговори. Но нека кажа какво очакват някои от членовете на този парламент. Те не искат само да слушат всякакви извинения. Господин Шимански каза, че докладчика гласува против текста, нещо, което е много рядко като практика и разбира се се отразява на резултата от гласуването. Не знам дали при такива обстоятелства не трябваше да се изпълни предвиденото в правилника. На мен ми се струва, че гласуването трябва да се проведе отново. Я, Голниш. Господин Голниш. Логиката е следната. Разгледахме отблизо въпроса, разгледахме го в светлината